пред доклада на господин Лайт Фри размери маси на пътни преводни средства, които се движат на територията на общността. Надявам се, че госпожа Джиофрида е тук. Имате думата за една минута. Уважаема госпожо председател, аз гласувах за тази препоръка. Става въпрос за сигурността, тема, която е много важна за ам, безопасността по пътищата. Винаги говорим за безопасност, за безопасност по пътищата и в тази връзка говорим за новите технологии, които ще дадат възможност по пътищата да се движат автомобили, които са по-безопасни и за автомобилистите, и за другите участници в движението. Транспорта допринася за така нареченото свободно придвижване в Европейския съюз и за това е важно пътните превозни средства да са а, възможно най-безопасни. Благодаря ви. Благодаря, въпреки, благодаря ви, госпожо, въпреки, че работите, се изказахте в много неблагоприятни условия. А сега давам думата на господин Кели, който обаче го няма. А, не, има го. Ма защо не сте на мястото си, господин Кели? Имате думата за една минута. Госпожо председател, много се радвам, че можах да гласувам за този доклад и гласувах заедно с моята политическа група, тъй като ние подкрепяме това предложение. Много беше интересна дискусията по този повод тази сутрин. Много е важно за всички нас да осигуриме безопасността по пътищата за всички граждани на Европейския съюз. И това беше в сърцефина доклада. Същевременно трябва да вземеме всички мерки за намаляване на риска, защото движението по пътищата се увеличава със всеки изминат ден. Да не говориме и за мерките за опазване на околната среда, колкото до камионите и тежките превозни средства, които е, са по нашите пътища, за тях също трябва да се вземат специални мерки. Благодаря, господиня. Сега давам думата на тези, които желаят да а, а, вземат думата по доклада на господин Ламасур, господа Джифре. In questo momento di grave crisi economica, dalla quale sembra se... Уважаеми дами и господа, вижда се, че економическата криза показва своите негативни последици. Важно е да има в тази връзка инвестиции в инфраструктура, научно изследователски развой на ден, във всички области, в които може да се генерира растеж. Е, отрешаващо значение е да се инвестира в интелигентен растеж, за да се предотврати нова криза. Дългосрочните инвестиционни фондове са много ам, важен източник на средства, най-вече за общините и за малките и средни предприятия. Важно е да не забравяме и въпроса с данъчното облагане, именно да се предвиди данъчно облегчаване, така че да има дългосрочни стимули за такъв вид инвестиции. Госпожа Малетич за една минута. Е, Няма я. Тук е всъщност. Госпожо председател, структурните реформи и консолидирането на бюджета са от огромно значение за Европа, също както и дългосрочните инвестиции и инвестициите в инфраструктурите. Европейската, Европейската комисия взема мерки за подкрепа на инвестициите. Програмата на Съюза, структурните фондове и новите фондове за дългосрочни инвестиции, новия фонд за дългосрочни инвестиции са едни допълнителни средства за едно по-добро бъдеще за Европейския съюз. Благодарение на новите механизми ще привлечем и канализираме допълнителни средства от частния сектор, но включително и от отделните граждани за подобряване на инфраструктурите, на болниците, на транспорта. Господин Мариас, имате думата. Една минута. За една минута. Благодаря ви. Госпожо председател, а гласувах против този доклад, защото запазва структурите и процедурите, които са довели до разклашена на економиката. 1,6 трилиона евро са разходени за спасяването на банките. Виждаме, че е, безработицата се увеличава в Европейския съюз, защото тези средства не са предоставени от банките, за да се подпомогне економиката и малките и средни предприятия. Всички е, милиарди, които са предоставени на страните, включени в е, програмата, всъщност не са довели до значително подобряване на ситуацията в тях. Ни, е, да речем, можем да вземем като пример нивото на безработицата в е, Гърция. Имаме нужда от е, нов модел и трябва да има разделение в банковия сектор. Господин Кели. Господин Кели. Благодаря, госпожо председател. Още веднъж искам да кажа, че съм щастлив, че можах да подкрепа и този доклад. Имахме много интересен дебат по темата. И наистина можем да кажем, че докладчик е извършил една отлична работа. Ако искаме да излезем от рецесията и това да не е в ущърп на някой, трябва да се инвестира. Да се инвестира много и по-специално в базисната основна инфраструктура в областта на транспорта и енергетиката. Както беше казано тази сутрин, банките отново заработиха. 70% от търсещите заеми в момента могат да получат такъв. Така че, ако, ако продължаваме с подобен подход. Ако направиме необходимите инвестиции, ще излезем от рецесията и ще постигнем успех, господин Полча. Благодаря ви. Искам да пожелая на комисията всичко най-добро, що се отнася до ЕВДИ. Тези фондове са много важни, защото Европа има нужда от допълнителен растеж и иновации. Необходимо е да се изпълнят на практика и ам, целите, свързани с кохезионната политика. Економиката има цикличен характер и затова след растежа има рецесия. Това е логическа последица. И за това трябва да подготвим Европейския съюз за бъдещите турбуленции, като обърнем взор към турбуленциите в миналото. Радвам се, че чешкия министр за местно развитие взе Ораторът е прекъснат. Бела... А ми, минаваме към годишният доклад на господин Тарабел и обясненията на вода госпожа Шодрова. Благодаря, госпожо председател. Аз гласувах против този доклад относно равенството между мъжете и жените. Нека да ви обясня защо. Смятам, че просто е, изпуснахме възможността да изпратим едно ясно послание в качеството си на Европейски парламент, за да насърчиме е, присъствието на жените в политическите органи, в политическия живот. Верно е, че в доклада се съдържат някои разпоредби някои ам, препоръки, които в всъщност са за аборт в и като че ли аборта е част от а, контрацепцията. А, по, по, по, по, по този начин се насърчава убийството на неродени деца. За мен, за мен това е неприемливо. но мисля, че се намесваме прекалено много в субсидиарността и не можем да направим това. Господин Поп Спишъл. Благодаря, господин председателю. Аз гласувах за този доклад за равенството между половете. Това е много важна политическа тема. Ако Европейският парламент е, е, иска да защитава човешките права, този доклад е неразривна част от тази е, тема. Жените имат право да определят своето репродуктивно здраве. Аз подкрепих предложение от ЕКАРА, там където се говори за субсидиарността, с други думи, че държавите членки трябва да решават сами по някои въпроси по член 44 член 44 се говори за репродуктивното здраве на жените и тази тема е много важна, както и контрацептивите. Разбира се, абортът е важна тема, но трябва да се решава национално ниво. Госпожа Джуфрида. Благодаря. Бих искала да кажа, че гласувах подкрепа на доклада Тарабела, който разглежда много интересни и много важни проблеми, които ще спомогнат за постигане на справедливост и равноправие между мъжете и жените. Възнаграждение, отпуски по, по майчинство, бащинство защото в крайна сметка жените са и е, жени, майки, е, дъщери, е, така и липсват, е, липсва помощ, помощ, която да се оказва на жените при гледането и занимаване с близките. Затова смятам, че не трябва да, да мислиме само за, за растеж, за а, е, гъвкавост, а да мислиме за жените, защото това са хора, които имат права, които имат а, е, достойство. Те трябва да имат а, е, право да изпражняват своята професия и до то в добри условия. Господин а, Милнар, една минута. Аз гласувах против този доклад, защото са на мнение, че правото на аборт за всички жени да бъде считано за човешко право. Има човешко право, свързано с неприкосновеност на човешкия живот и това се отнася и за неродените да се, да се обобщава като цяло това право на аборт противоречи на човешките права. Не трябва да се а, нарушават човешките права чрез този доклад и затова гласувах против него. Госпожа Морвай. Благодаря, госпожо председател. В Унгария има много жени, които са съкрушени и физически, и психически. Тези жени трябва да поемат тежеста на цели, на цялото им домакинство, да се грижат за децата си, да се грижат за болни близки и така нататък. И в същото време и да работят. Това го правят те е, срещу много по-низко заплащане, отколкото е, това на мъжете. Аз гласувах за този доклад, защото той ще доведе до подобряване на трагическо трагичното състояние на жените. Но не съм гласувала по цялата резолюция, защото да, жените имат право на аборт, но, но това право не трябва да спомага за контрацепцията като цяло. Следващия урод. Благодаря, госпожо председател. Аз съм абсолютно съгласна с духа на доклада на господин Тарабела. Все още обаче в дебата като че ли присъства идеологическо измерение – от една страна става дума за признаване на правата, за подпомагане на най-уязвимите граждани, включително и жените. От друга страна обаче има и чисто политическо виждане. Така че трябва да се опитаме да гледаме нещата в е, лаическа светлина, прагматично. Нека да е, признаеме на жените правото да имат е, свой сексуален живот без предразсъдъци. Дори когато те решат да прекъснат бременност или дори когато искат да, имат, да бъдат майки. Това е тяхно право трябва да използваме този човешки капитал, жените, и да дадем възможност на жените да съчетаят лични и професионални живот. Това не винаги е важно. Една минута за следващия. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, не подкрепих този доклад, въпреки че се счита по някакъв начин а, за някаква новост. Трябва да се а, вземе предвид и субсидиарността и а, многото въпроси, свързани не на последно място с а, репродуктивното здраве на жените. Тема, която е а, обект на субсидиарност. Всяко законодателство има своите а, предели. Нека да не забравяме това. Господин Моргено. Грация, грация, президенте. Коринтемен. Господин председател. А, аз се въздържах да гласувам доклада на господин Тарабела, защото аз имам други възгледи. Е, в доклада има много положителни аспекти, които можем да споделиме, но също времено се говори за прекратяване на бременността в общоевропейски план, е, и с, с, за съжаление, ако бяхме се придържали към принципа за субсидиарност, доклада ще, ще да бъде много по-изразителен. Политиката за сексуални, репродуктивни права и така нататък са компетентност на държавите членки. Не бива да се е, е да се опитаме да законодателство. Затова аз се е, въздържах да гласувам за този доклад. Е, госпожа Форенца, госпожо председател, смятам, че днес имахме едно много важно гласуване. Аз гласувах за резолюцията, изготвена от господин Тарабела. От Отчасти се подобрява си, е, позицията на парламента и по резолюцията на е, госпожа Естрела. В Европа жените имат право на самоопределение. Докладът Тарабела ясно посочва, е, че мерките, свързани с економиите, са всъщност против това право за самоопределяне. Важно е да се направи нещо по въпроса, свързан с несигурното положение на жените на трудовия пазар и да се противодейства на населието на жените. Ораторът е прекъсната от председателя. Благодаря ви искаме да постигнем равенство на половете и съвсем наскоро беше и Международния ден на жената. Да не забравяме трафика на жени, което е проблем за Централна и Източна Европа. В този доклад се говори за създаването на работни места на жените, но жените са по-неустойчиви от економическа гледна точка и това също трябва да бъде взето предвид, когато търсим структурни решения. Нещо друго, което според мен е важно и което се признава в доклада, а именно власт, економическото властяване включване на жените още при създаването на конкретни инфраструктури за ранна грижа. В много държави, включително и в моята, липсва подобна инфраструктура за ранна грижа. Благодаря, господин Джамбаски. Уважаеми господин уважаеми колеги, не подкрепих този доклад, защото се опасявам от намесата и от регулацията на каквито да било външни фактори в семейните отношения моето лично убеждение и убеждението на моята политическа сила е че въпросите на семейството въпросите на отношенията вътре в семейството трябва да бъдат традиционни и трябва да бъдат такива каквито са били от години. в моята родина в българя семейството е традиционна връзка между мъж и жена и аз остро възразявам каквито и да било наднационални били от комисията били от парламента решения да взимат отношение и да се намесват в тези семейни отношения. никой не отрича правото на самоопределение никой не отрича правото на всеки един индивид да взима решения свързани със собствения му живот и здраве но семейните отношения въпросите на брака въпросът на семейството трябва да бъдат национални отношения и трябва да бъдат отношения които са регулирани от традициите каквито са били от векове. благодаря ви за вниманието. Госпожо председател, аз подкрепям равенството между мъжете и жените. Но в същото време жалко е, че има препоръки в тази резолюция, които са свързани с аборта. Ам... Ето защо аз съм участие против тази резолюция, защото съм против аборта. Това е въпрос, който трябва да бъде решаван от отделните държави членки. И е, всъщност жените са засегнати от абортите, а не мъжете. Когато обсъждаме тази тема, смятам, че трябва да се концентрираме върху същинския въпрос за равенството между половете. Колкото по-бързо направим това, толкова по-добре за всички, госпожа Петър. Благодаря, аз съм против този доклад, защото смятам, че всички трябва да бъдат равни. А в този доклад тези принципи не са достатъчно подплатени. В заглавието се говори за равенство, но от друга страна много се тревожа от това, че е, губиме време и пари за е, за написване на такива доклади, които в крайна сметка противоречат на един от основните принципи на Европейския съюз субсидиарността. По, по, по, по, по този начин ние просто не спазваме е, договорите и подкопаваме основите на правовата държава. Защо не видиме къде са истинските проблеми, откъде идва дискриминацията? М- с, от, е, доклад, който трябва да насърчава равенството мъже и жени, става доклад, който насърчава аборта. Това е удар по демокрацията, удар по свободата. И не можем е, да гласуваме за него. Сега доклада на господин Месър Шмидт и започваме с госпожа Джуфрида. Една минута имате дума. Благодаря ви. Аз гласувах за, защото конкуренцията е решението, което ще ни изведе от кризата и което ще доведе до успех Европейския съюз и неговите граждани. енергетиката, финансовия сектор, индустрията, транспортния сектор са изключително важни и трябва да почерпят от възможностите, които им дава единият цифров пазар. Политиката в областта на конкуренцията не е единствения принцип, който трябва да определя ориентацията на пазара. Съгласна съм с докладчика, който казва, че трябва да има координирани инициативи. Но да не забравяме, че не трябват растеж и нови работни места. Благодаря, госпожа Борзан uključeno kao jedno od najvažnijih generatora gospodarskog rasta u Европейския Благодаря ви. Конкуренцията, казват, е, е двигател на раз, растежа на Европа, но повече от 20% от гражданите се оплакват, че не могат да купуват онлайн и да се възползват от електронни покупки. Ако искам да си купа обувки в Естония, е, нямам възможност да направя това. Ако се опитвам да е, закупя нещо примерно е, електронен абонамент и отида да живея в съседна страна, нямам достъп до абонамента, за който съм заплатила. В такъв смисъл са оплакванията на нашите граждани. От Същевременно ние налагаме е, норми на нашите е, предприятия, които е, не са наложени на трети страни и има нелоялна конференция. Следва. Господин Мариас, благодаря ви. Смятам, че може да се стигне до растеж и нови работни места и да се сложи край на бедността в Европа, ако възпремем тази линия. Но трябва да се борим и с социалния дъмпинг, който подкопава правата на работниците. Необходимо е да се координират политиките на данъчен дъмпинг. Да не забравяме случилото се с господин Юнкер и Люкс Ликс не трябва да се стига до създаването на олигополни положения и повишаване на цените. Необходимо е принципа на субсидиарност да бъде спазен, трябва да се борим за лоялната конкуренция и да е, се спазва правомощията на Европейския парламент. По тия причини гласувах против. Благодаря. Госпожа Малетич. Слободно трžišно natjecanje jedan je od glavnih... Свободната пазарна конкуренция е двигател на растеж и развитие в Европейски съюз. Същевременно разнообразието на а, мерки закон и закони води до фрагментиране на единния пазар и а, създава нелоялна конкуренция на пазара чрез създаване на монополи. Тези монополи имат огромни годишни печалби, които са от порядъка на 3% от БВП. Същевременно разполагаме ли с достатъчно средства, за да помагаме на малките и средни предприятия? Защо, защото има огромни разлики в цените, има фискални облегчения за монополите и така нататък. Така че трябва да модернизираме механизма за държавни помощни, за да бъдат те насърчаващи развитието на пазара. Госпожа Томашич има думата. Аз е, благодаря ви. Аз споделям мнението, че насърчаването на конкуренцията е предварително условие за растеж, инвестиции и конкурентоспособност на европейската економика. Бих искала да подчертая, че според мен факта, че бяха либерализирани само на хартия някои пазари в Европейския съюз, това се отрази доста отрицателно много често предприятията поемат монопол на пазара и по този начин по-малките предприятия трябва да излязат от пазара. Стига се до абсурдна ситуация. Данакоплаците се възползват на пръв поглед от услуга, която е с по-ниска цена, но от друга страна някой трябва да поеме загубите на предприятията, които са резултат от тази политика. Ако желаем да продължим с вътрешния пазар, тогава трябва да има едини правила за всички. Благодаря, господин Сони. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Като социал-демократ и докладчик в Сянка гласувал, гласувах за този доклад. Радвам се, че е, чрез доклада правим още една стъпка напред в посока създаване на нови работни места и подсилване на а, обществените услуги. АЛДЕ е, се обяви за приватизацията в областта на транспорта. 85-та точка от доклада не може да бъде ясно изтълкувана, но въпреки а, е, тази точка ние гласувахме за доклада. И сега минаваме към обяснение на вода на господин на доклада Залба Бидеген доклад на Европейската Централна банка 2013 година. Госпожа Лопес има думата. Госпожо председател, аз гласувах против доклада за Европейската Централна банка, защото не, не считам, че дейностите на банката отговарят на нашите демократични принципи. Целта трябва да бъде да се спомогне на държавите членки да постигнат отново растеж, да се постигне стабилност, е, и да се гарантират е, спестяванията на гражданите. А от, от господин Драги от своя страна затваря е, кранчето на тези средства, които ще спомогнат на държавите да възстановят общ, услугите си с обществен интерес и така нататък. Така че днес големите партии е, които гласуваха за, казват, че са също солидарни с банките, а не с а, е, народите. Е, няма го следващи оратор, така че госпожа Гофрида има думата. Благодаря. E Благодаря ви. Тук се определят аспектите, по които ще работи Европейската Централна банка в продължение на години. Но да не забравяме, че сред приоритетите на ЕЦБ трябва да се включи растежа и заетостта. Да не говорим само за инвестиции. Това обаче е недостатъчно економическите политики са недостатъчни. Трябва да подпомогнем инвестициите. Не може просто да се а, попълват протоколите на управителния съвет. Всички гледаме с недоверие на институциите, за това трябва да изпратим ясно и прозрачно послание. Благодаря. Не виждам следващия оратор. Господин Мария за чуе в такъв случай. Аз гласувах против годишния доклад на Европейската Централна банка за 2013 година, защото в крайна сметка банката се е превърнала в държава в държавата и Гърция е ясен пример за това. Господин Драги е, упражнява натиск прямо гръцкият народ. Бих искал също така да благодаря и на колегите, които гласуваха е, против е, изменението свързано с конфликта на интереси. Аз мятам, че Европейската Централна банка не, не може и не трябва да бъде член на тройката, която би трябвало да бъде независим орган. Сега важното е о, трой, тройката да бъде изхвърлена от а, Гърция съгласно желанието на градския народ. Гос... Продължаваме борбата. Господин Драги няма да спечели. Господин Кели. Е, Благодаря, госпожо председател. Аз гласувах за всички тези промени, така както направи политическата ми група. Председателят Драги направи предложение предложение и нашият вод ще подкрепи всичко, което беше обсъдено по време на дебата с него. Ние високо ценим неговата работа. Аз приветствам всичко това, което беше казано в доклада, но трябва да кажа, че че днес говорим за количествено облегчаване и се надяваме, че чрез тази стъпка всичко ще е наред и политиката на господин Драги ще е успешна. Господин Полчек. Я таки přeji svému kolegovi, aby инвестиция investice vyšla. Leč pokud jde k této Благодаря. Аз се надявам, че направеното от колегата ще доведе до е, резултат. Но, колкото до доклада, бих, бих искал да кажа, че подкрепям мерките предприяти от Европейската е, Централна банка е, за премахване на е, огромния риск, дължащ се на дефлация, на възможна дефлация в Европа, защото това би довело до една е, спирала е, на проблеми в Европейския съюз. Так, говориме тук за много, за огромни количества средства, но не, не, е, но мисля, че мерките на ЕЦБ са добри и заслужават да бъдат подкрепени. Сега, благодаря ви. На съседание на 9